Уважаеми колеги, нека да продължим заседанието със следващата точка от дневния ред. Нападенията на Боко Харам и масовото разселване на деца в Нигерия. Най-напред господин Демес Мейкер, един от авторите.